получих от едно предложение в писмена форма за тази проекторезолюция. Съгласно разпоредбите на член 90 от регламента, това е предвидено за сегашната сесия. Сега предлагам да включим като последна точка днес след вечерта този точка и да гласуваме утре в 15 часа. Господин Робърт Еванс има думата. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, в понеделник вечер Комисията по външни работи прие предложение във връзка с влушаващата се хуманитарна ситуация в Шри-Ланка. Според правило 91 ситуацията в Шри-Ланка е очевидно много сериозна, но какво става във връзка с хуманитарната ситуация далеч не е ясно. Знам, че има много различни становища тук в тази зала и аз мисля, че най-разумно би било ниво да, да, да имаме възможност за един дебат, може би не тази сесия, следващата сесия, след 10 дена. Аз благодаря на господин Дол за неговата подкрепа и тъй като сме тук в пленарната зала, искам да помоля колегите да а, по, да подкрепят един пълен дебат за следващата сесия, предвид сериозността на положението. Добре, ще поискам съвсем набързо да ми кажете кой е това решение, кой би го защитил. Кой е за доклада? Е, не виждам. Много ви моля, използвайте картите си за гласуване. Моля, гласувайте. Процедура на гласуване. Добре, ще дам думата на господин Кон Бендит и след това ще... Е, защото мисля, че малко избързваме. Госпожо председател, искам съвсем да кажа винаги тогава, когато някой предложи нещо, преди да се гласува, трябва да се даде е, думата на някой, който е против. Е, искам да кажа, че ситуацията в Шри-Ланка е драматична. Има 150 е, души, които, 150 хиляди души, които не могат да излязат от страната. Следователно, днес трябва да включим въпроса за Шри-Ланка, за да покажем, че сме солидарни с оне онези, които са ам, в а, затвора. Благодаря, господин Комбендит. Всичко е ясно. Значи, ам, нека да а, видим кой е за отлагането на вота, за против. Добре, ясно е. Сега преминаваме вече към истинското гласуване доклада на госпожа Геринга де Оденберг. Гласуваме по имено. Моля, гласувайте. Край на глас...